Liebe Kolleginnen und Kollegen, please take your seat. Скъпи колеги, моля, заемете местата си. Hello, sit. Добро утро. Добре дошли сте на заседанието. Започваме заседанието отново. Започваме с шест 6 точка освобождаването отговорност е, бюджета за комисията. Е, Аяла Сендър е, е докладчетата. Много моля ви, имате думата. Gracias, президента. Eh, Благодаря, госпожо председател. El ejercicio del, del Днес започваме работа по приемане и изпълнението на бюджета. Това е следващия, това е следващия избирателен цикъл е пред нас, така че това е окончателното освобождаване от отговорност. Имаме интерес да е, свършим тази работа, така че от една страна да просто да си свършим работата по освобождаване от отговорност за 2017, но както винаги се случва е, в е, такива случаи, както винаги става в такива случаи, е, получава се една така е, една е, дупка от две години между при изпълнението на бюджета и неговото приемане и приемане, освобождаването отговорност, така че това дава възможност да се направи оценка, равносметка на свършеното и да се планира бъдещето. Малко вероятно е да одобрим, да приемем нещата, Парламентът обаче вече е, мисли за следващия бюджетен цикъл 2027. Опита, който е, придобихме в последните няколко години при изпълнение на този бюджет, можем да ползваме при следващото освобождаване от отговорност и предвид е, предстоящите избори, мисля, че добре е това, вместо да повтаряме едни и същи аргументи непрекъснато. и е, да отправяме едни и същи критики. Просто да подходим по-балансирано, за да можем да обясним на гражданите особено предвид е, така, тези антиевропейски е, популистски настроения, добре да обясним на гражданите къде сме напреднали, кога сме, къде сме свършили добра работа, какви положителни стъпки сме е, направили. Разбира се, трябва да посочваме и областите, където има какво да се прави, където има все още много неща не достигат. Е, е, например, европейските училища, там е, наистина са повод за сериозен размисъл. Трябва да имаме много по-последователна политика по отношение на училищата. Колкото до останалата част от проекти и сфери, ще се опитаме да е, постигнем баланс. Друга, е, нещо друго важно, е, което постави като проблем в Сметната палата и нещо, което се опитваме да установим в тази процедура, това са три блока. Първо, прякото управление, тъй като през 2017 Сметната палата в своя доклад ясно посочва изтъкват известни е, така притеснения за това, че процента е, грешка се е увеличил в някои сфери на пряко управление. и плюс е, данните на палатата и заедно с комисията и с сметната палата трябва да видим къде е, можем да подобрим е, положението, е, след това споделеното управление заедно с държавите членки в такива важни сфери като сближаването. Тук е, констатирахме, че има нови инструменти, които могат да ни помогнат да подобрим е, споделеното управление. И предвид е, усилията ни през е, годините в тази комисия и в е, Сметната палата, смятам, че можем да подобрим ситуацията. И след това тази глава, този раздел, който така ни тревожи повече, в по-голяма степен, това са методите на косвено, непряко управление, а именно ресурси, различните агенции и организации и това, за което господин Язгайер говори в един от докладите си. Е, той говори за бюджетни на констелация, т.е. трябва да видим къде можем да продължим е, добрите, е, добрата насока, къде можем да, къде трябва да работим за подобряване неизпълнените ангажименти, например, не успяхме да дадем ясно обяснение или оправдание за това, защо се стига до там. Така че ни трябва механизъм за корекция именно на тази, този недостатък. Бавната коефициент на освояване. Надявам се да получим е, достатъчна информация е, е, за това преди да, да, да предложим корекции, за да можем по-ефективно да се борим с това явление. След това трябва да видим какви планове за действие са ни нужди, за да избегнем натрупване. 2017 е рекордна година в това отношение – но а, Сметната палата смята, че а, е, в следващите години може да има влушаване. И както е, видяхме, е, констатирахме известни области, където се, което има недостатък, ци, недостатъци, особено грешките по 1.20, ще видите, че начина по който комисията е, е, решава проблема с е, тази, тази процентна грешка, остатъчен пер, процент грешка, остатъчен доклад от годината, среден или общ представителен процент на грешка. Това е номенклатурата, това е на различните видове грешки, как се определя дадена грешка. Това именно осложнява е, нещата. Много трудно се е, е, определя, отчита и предотвратява риска. Отправяме апел към комисията и Сметната палата да информират парламента и да има да съгласие с, да се разберем по това с комисията е, преди всичко какво точно е грешка, кое точно е грешка, как да се отчитат грешките и след това при планирането ако не сме е, се разбрали е, за тези неща, когато стигнем до сферата на планиране, оценителите, ако не, оценителите не са наясно какво оценяваме, какви са резултатите, които очакваме, какви са показателите, много по-трудно ще бъде в тази комисия за нас е, да е, се справим с тази си задача, да оценим управлението и да приемем изпълнението на бюджета. Въпроса с грешките и въобще отчитането на грешките и процедурата около това трябва да е прозрачна. Вече друга глава борба с финансовите измами. Няма да се спирам твърде дълго, но набелязали сме проблеми, но разбира се, има и начини за, подобре, за коригирането им. Като разбира се, Набелязани са и изменения към доклада. Аз съм благодарна за направените, внесените предложения за изменения. Ще се опитаме да ги запазим в тези глави, да видим къде те водят до подобрение на доклада, но няма да се връщам към този прословут списък защото целта ни е да изпратим едно по-ясно послание до европейските граждани и смятам, че това послание за периода 14 е, до 17, по който работим, е, смятам, че е, под чертата има подобрения, особено в сравнение с предходен период и това са съвсем така видими и положителни подобрения, но разбира се има и проблеми, които трябва да решаваме в максимално, максимално бързо, за да не, се, да не допуснем влушаването им. Пък и с развитие промяната и приемането на новите бюджети, трябва да можем да кажем на комисията, че е, не искаме да е, продължаваме този подход на бюджетните е, констелации, е, макар че е, става дума за по-малко от 1%. Искаме да сме сигурни, че европейската добавена стойност е, е, ще бъде ще пожена успех и е, което означава е, видими резултати, е, а това е неразривно свързано с изпълнение на бюджета. Та, благодаря на секретарията. Е, наистина работиха много добре, е, работиха при с невероятни темпове, с невероятно кратки срокове. Е, благодаря и на членовете на комисията и на комисията. Благодаря и на Сметната палата, които от самото начало ни помогнаха с нужната информация. Те споделяха с нас а, свои проучвания, свои а, резултати от одити в области, където се натъквахме на, на проблеми така че наистина много ни помогнаха. И разбира се, накрая благодаря и на секретарята на групата и на всичките ми асистенти за търпението, което проявиха. Благодаря. Трябваш ли, трябва ли да си тръгваш? Добре. Като докладчик в Сянка, Бих искала накратко да кажа следното. Благодаря на докладчицата. Е, да, сериозна работа беше, доста усилия нужни бяха. Документите, които трябваше да се обработят, бяха доста е, обемни. Мисля, че някои неща липсват по които сме работили в последните две години. Например, въпроса за е, търговете, публичните търгове в държавите членки. Трябва да. Тук имаме един сериозен проблем, който е, подкопава е, е, общия вътрешния пазар. И е, там наистина трябва да се работи, да видим как ще формулираме текста. Сега преките, пряките плащания в е, ОСП, е, в. Е, там също трябва да се направят изводи, но не най-общия, само за някои държави членки. В доклада не се споменава нито генералните дирекции, нито отделни държави членки, но сега, когато критиката е най-обща, това е, не е, е добре именно е, аз си позволявам свободата да, да спомена някои държави. Унгария, Словакия, Чехия също така и проблемите, които имаме с тези, тази част от управлението на бюджета. Гърция също трябва да бъде спомената с някои приоритетни проекти. Толкова усилия положихме. Седем години работим с 181 проекта и мисля, че този успех трябва да бъде отразен, да се спомене. Е, финансовите инструменти. Наистина трябва да има повече прозрачност. Там има е, дупки в законодателството е, в това отношение нужна ни е информация наистина, защото трябва да знаем в какво се случва с тези финансови инструменти, които се ползват в държавите членки. Доклада за резултатите, докладните за резултатите е, мисля, че комисията и генерална дирекция бюджет е, размишлява е, по това по какви, мет, какви методи да използва при обработка на данните. Тук трябва да помислим е, заедно с е, информационно-технологичните фирми и специалистите как да, да е, какви методи да, да е, използваме, защото тук не става дума за някакъв е, чирлюги вече от дати, би, от данни, извинете, би трябвало да е, имаме верния метод да, да ги обработваме. Това е много важно. Е, тази е, дискусия по методологията заедно за Сметната палата, в нея аз съм на страната на Сметната палата. Защо не смят, защо имаме нужда от процент грешки без корекция? защото трябва да знаем как работи администрацията. Трябва да знаем какво означава добра е, администрация, добра е, административна работа. И тогава е, може да се каже да. Сега видяхме че близо различни, 13 различни видове грешки има. Това е наистина е, това е доста е, сложно. Въпросът обаче каква информация ни е нужна за това е, е друг. Е, Значи, е, по-малко информация за работата на е, управлението при не би ни свършил работа. Трябва спешно да знаем какво точно се случва за да е, видим къде са слабите места и е, да е, направим съответните корекции. Благодаря много за доклада. Предстои ни още малко работа по него, но мисля, че ще стъпим на една добра основа. Сега колегата Глабаева има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо трябва да отдадем дължимото на Инес много уравновесения и проекто доклад – много е положителен също текстът, нещо за което винаги съм призовавала. Винаги съм искала да има по-положителна нагласа в докладите ни. В доклада се опоменават най-добрите практики, както и успеха постигнат при тъй наречения цикъл на извличането на полки. Но трябва да сме и наясно, че има грешки при финансирането от бюджета на Европейския съюз. При все това трябва да наблегнем и на постиженията, постигнати по линия на това финансиране. Те ще са полезни за бъдещето. Проекто докладът е добра отправна точка за докладчиците в Сянка и за цялата ни комисия. Много добра работа е свършила и днес. В уводните думи в доклада се съсредоточаваш върху резултатите, осезамите резултати, постигнати по бюджета за 2017 година. Вчера проведохме семинар посветен на европейската добавена стойност. В него участваха бенефициери, които докладваха за тези осезаеми резултати по места. Те изтъкнаха, че бюджетът трябва да се използва за постигането на резултати, които държавите членки не могат да постигнат сами, както и че държавите членки трябва да променят нагласата си, трябва да гледат на себе си не като на нетни вносители, а като на субекти, които допринасят за добруването на целия съюз. На тези моменти наблегна и комисарят по време на последното си изказване, т.е. и комисията и парламентът се съсредоточават върху тези аспекти. Имам въпрос към комисията и към сметната палата. Той възникна вчера какво прави комисията, за да популяризира 96% от европейското финансиране, което се изразходва без грешки в полза на гражданите? Мисля, че трябва повече да наблегнем на това. Какво правите по въпрос? Вторият ми въпрос. Възможно ли е в бъдеще в докладите за резултатите да се отчете и макроекономическият ефект на финансирането от европейския бюджет, т.е. ефекта върху заетостта, броя на разкритите работни места, производителността, брутния национален доход и други. Тези елементи не се отчитат към момента в годишните доклади за дейността, но може да се включат, може би, в докладите на Сметната палата. Ще е много интересно за нас да се отчита това въздействие. Благодаря още веднъж на Инес за доклада. Господин Штас. Voorzitter, аз... Eh, ehm, ja, ik moet ook Ines eh, in de eerste plaats danken. Благодаря. Искам да благодаря на Инес за работата им. Много е важна първата редакция на един текст. Тя е важна за по-нататъчните разисквания, както и с оглед на усъвършенстването на доклада по линия на изменения. Ще се спра върху три момента. Първо, според мен в проекто доклада не се обръща достатъчно внимание на бюджета, основан на резултати. Поставя се акцент върху резултатите, но няма отделна глава за европейската добавена стойност в редица области. Мисля, че този момент трябва да се включи в доклада. Вероятно ще внеса съответните изменения. Вторият въпрос е свързан с конфликта на интереси. На Мартина няма да й се хареса това, което ще кажа, но не мисля, че има препратка към резолюцията на парламента за положението в Чешката република. Тази резолюция бе прията с голямо мнозинство от парламента. В доклада не се упоменава и положението в Словакия, въпреки че сме го обсъждали много подробно. Не се опоменават също така и последващите действия на комисията по тези въпроси. Знам, че остават 4 месеца до европейските избори, но не мисля, че сега е моментът да се замитат под килима буквално подобни теми. Трябва да се изправим пред проблемите. Искам да мога открито да назова проблемите пред избирателите си. Така работя аз. Третият въпрос. Европейската сметна палата докладва, че комисията използва 10 различни методологии за изчисляване на процента на грешки. В доклада няма отделна глава за надежността на данните, които се предоставят от комисията и от държавите членки. Мисля, че трябва да се обърне обаче внимание на този проблем. Четвъртият въпрос – назначаването на господин Зелмайер – мисля, че текстът трябва да е по-категоричен по въпроса. Не само, че Европейският парламент прие много категорична резолюция, в чието изготвяне участваше и госпожа Гресле, бе изготвен и много ясен категоричен доклад от омбудсмана. В известен смисъл Този доклад подсили и позицията на резолюцията на Европейския парламент. Европейският парламент, освен това, следва да излезе с препоръки за следващата комисия. De verschillende beleidsterreinen uh, in zaken de rapportage van de commissie. Uh, ik vind mankementen in, in formulering rond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 in volle positieve samenwerking constructief. En het is uh, alleen de bedoeling van uh, zaken in te brengen die de zaak verbeteren. Dank u. Dank Dankeschön. Ik möchte dem Kollegen Flanagan zuerst zum Geburtstag gratulieren. Alles Gute En äh, Sie haben das Wort, bitte. Thank you uh, very much. Um, uh, just to take up on uh, uh, a couple of people mentioning they don't want to be too negative. Uh,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 implications of that for the External Action Service. And um, on the other points, I think uh, we, we take note of the report and thank for the very good work done and are willing to continue our cooperation in the next months. But I have nothing further to add at this stage, Madam Chair. Thank you. Dankeschön. Wünscht der Europäische Gerichtshof das Wort? Das ist nicht der Fall. Der Europäische Rechnungshof? Das ist nicht der Fall.